на заключенията от Европейския съвет от 17 и 18 декември 2015 година. Сега ще дам думата на председателя на Европейския съвет, господин Доналд Туск. You, Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми евродепутати, съвета през декември всъщност обсъди всички основни кризи от 2015 е, за Европа. Първо, кризата с беженците и миграцията, е, реформата на Европейския валутен съюз и излизането на Велико Обединеното кралство от Европейския съюз. Нека не си правим иллюзии, 2016 също ще бъде отцветена от тези предизвикателства. Ние преминаваме през своего рода стрес тест и най-голямото предизвикателство е, че този стрес тест е, се изправя пред нас във всички аспекти на нашия живот. И нека да кажем ясно, че ние няма да спрем да работим, докато не намерим решение на всички тези предизвикателства. Нашата сила идва от единството ни и европейското единство ще продължи да бъде наша основна цел през 2016. Уважаеми депутати, нека да започна с темата миграция и кризата на беженците, което е и своего рода екзистенциална криза за Европейския съюз. От месеци, даже още от самото начало, подчертавахме, че няма по-добра альтернатива от защитата на границите. Това е абсолютно задължително условие за всяка политика за миграция. Ако не успеем да опазим добре външните граници на Европейския съюз, няма да успеем и като политическа общност. След срещата на върха през декември можем да бъдем малко повече оптимисти. Дискусията на ръководителите на държавите се съсредоточи върху начините за подсилване на контрола на външните граници. Защитата на Шенген обаче изисква и трудни решения. И в такъв контекст решихме да преразглезаме решението на Комисията за подсилване на външните граници на Европейския съюз, включително Европейска гранична служба. Това е приоритета на Нидерландското председателство. Трябва да решим този въпрос до юни. Решението на Гърция да приеме екипите за бърза намеса на границите от Фронтекст е друг е, сигнал, че се движим в правилната посока към опазване на външните граници. Независимо от политическия напредък, трябва да призная, че определено има недостиг в изпълнението на място. От центровете за приемане и проверка на сигурността до много други проблеми. Плановете за действие с Турция, макар че обещаващ, все още не носи необходимите резултати. Споделям мненията на министър-председател Руте, че ни остават около два месеца, за да си възстановим контрола. Това, което се случваше по коледа, не е окоръжаващо. Над 2000 са хората, които идват на ден, според Франтекст. Срещата на върха през март ще е последния момент, в който трябва да решим дали стратегията работи ако тя не работи, ще има сериозни последици, например сриването на Шенген. Този вариант не е никак приятен. Затова призовавам страните членки да изпълняват стратегията за външните граници в нейната цялост. Сега, Обединеното кралство. През декември имаше една много пространна и конструктивна дискусия. Министър-председателят Камера не израложи позициите си в подробности по отношение на социалните помощи и свободно предвиждане. Той изказа молба за срок от 4 години и също да има альтернативни решения, ако те постигат същите цели. Ръководителите на страните членки изразиха своите безпокойства по определени е, теми, но също така са готови на компромиси. Надграждайки на този положителен дебат, ние постигнахме споразумение да търсим решение за всички четири основни теми, повдигнати от е, Камеран. Отношенията с Евро... в евроерията, социалните надбавки, свободното придвижване и конкурентноспособността. Обсъжданията продължават и нашите екипи работят с комисията и в момента за търсене на решение. В подготовката на срещата на върха през февруари ще подам конкретни предложения за диалога с Обединеното кралство. Нека да кажа от самото начало – още от е, началото на преговорите казах напълно ясно. Няма да има компромис за основните ценности, като например борба за дискриминация и свободно предвижване. Също така ще направя всичко възможно да се намерят задоволителни решения на е, въпроса и които да са удовлетворителни и за Обединеното кралство. Резултат, Резултата от референдума в момента е абсолютно непредсказуем, повече от е, всякога. И затова е много важно е, какво ще се случи в е, оставащите дни. През февруари ще се опитаме да направим всички възможно. Няма да е лесно, но е възможно. Също така обсъдихме мерките за борба с тероризма, свързани с трагедията в Париж. Тези възмутителни актове само подсилиха решимостта на Европейския съюз да се бори с тероризма. Ръководителите решиха да се обменя систематично информация за чуждите борци посредством Шенген и Европол, а също и помежду властите на страните членки. Службите за сигурност трябва да извършат общ анализ за заплахите на сигурността, за да се предотвратяват бъдещи нападения. Много се повиши обмена на информация за чуждите бойци с новия център за борба с тероризма. Почти всеки ден някоя страна членка подава данни. Без бдителност и реално сътрудничество няма да можем да преодолеем тази заплаха и вероятността да има бъдещи нападения остава много висока. Затова призовавам всички страни да сътрудничат в това отношение. Уважаеми колеги, срещата на върха бе възможност и за лидерите да оценят положението с енергийния съюз. Значително напредък е постигнато в взаимосвързването на страните членки в пазарите за газ и електричество, включително в части от Европа, които до сега оставаха изолирани. Когато предложих като министър-председател на Польша енергийния съюз в Европа, това беше моя основна цел. Много се радвам, че вече отбелязваме напредък, но има нужда от още. Европейския съвет е, иска да бъде изготвено съответно законодателство, включително за прозрачност на пазара на газ. И като говорим за енергийния съюз, ние обменихме и мнение за проекта Северен поток. Някои от лидерите бяха много критично настроени. Обсъдихме условията, които трябва да бъдат изпълнявани при изграждане на големи енергийни инфраструктурни проекти. Всяка такава инфраструктура трябва да отговаря на целите на енергийния съюз и съответно да има задължението всеки проект да изпълнява цялостното законодателство на Европейския съюз, включително четвъртия пакет от законодателства за енергетика. Това е основно условие за получаване на подкрепа е, за всяка страна членка от Европейския съюз в подобни проекти, било то политическа или финансова е, подкрепа. Политическото послание на Европейския е, съвет е съвпада с позицията на Европейския парламент по този въпрос. Ръководителите на държавите поздравиха председателя, е, президент Оланд е, от Франция за успешното проведената конференция в Париж по климатичните промени. Ние очакваме от комисията и съвета да оцени напълно какво означава споразумението от Париж за нашата политика за енергетика и климат. И накрая, съвсем не е най-маловажно, Европейския съвет разгледа и економическите предизвикателства. Ръководителите на държавите потвърдиха, че са готови да работят на базата на доклада от петте председатели за е, Европейския валутен съюз. Ние не можем да си позволим да отлагаме реформите за по-добри времена, затова призовахме да се работи по-бързо, включително и в областта на банковият съюз. Европейския съюз подчерта също така колко е важно да се задълбочи да се изгради цифровия пазар, да се задълбочат капиталовите пазари. Също така Искам да отправя предложение срещу така паникьорските изказвания за бъдещето на Европа. Не бива да изпадаме в прекомерен песимизъм. Ние, като европейци, трябва да бъдем и реалистични, и уверени в нашите ценности, и в нашите вярвания – има един известен е, обществена личност, която казва, че е, обществото, цивилизацията убива сама себе си, а не бива убита. Ние имаме мандат от обществото да направим необходимото, за да постигнем нашите цели. Благодаря. Vielen Dank, Herr Tusk. Das Wort hat jetzt im Namen der Kommission Herr Präsident Juncker. Sehr verehrter Herr Президент, Уважаеми господин председател, дами и господа, членове на съвета. След това, което чухме от председателят на Европейския съвет, ако трябва да обобща накратко заключенията на съвета, беженския въпрос, економически, паричен съюз, проблема с Обединеното кралство, трябва да кажа, че очевидно става дума за Европа, която е в криза. През последните месеци не един път говорихме за кризата на Гърция, кризата на беженците и емиграцията, но несъмнено Европа е изправена пред множество сложни проблеми на различни равнища и външни, и вътрешни проблеми. Значи, оказваме се в трудно положение, което изисква да преодолеем националният егоизъм и се върнем към основополагащите принципи на Европа, включително принципа на солидарност. Само така можем да дадем съответващ отговор на многобройните кризисни положения, пред които сме изправени. Наш дълг е да направим това. Тъй като само по-голяма европейска солидарност ще помогне на нашите страни да преодолеят кризите, пред които е, сме изправени. Трябва да запазим сегашните достижения единният пазар, Шенгенската зона. Жизнено важно също е така, ако искаме да добавим това, което липсва в сегашната сграда на Европа, то е както господин председател вече каза, трябва да се борим с необходимата сила и неотложно с беженската криза. Именно за това, когато чуя хората да говорят, е, че няма европейски, е, европейска реакция на кризата, на беженската криза, трябва да кажа, че това не е верно. Не е верно както по отношение на комисията, която работи в тяхно сътрудничество с Европейският парламент и е, също така трябва да се каже, че нашата реакция може да бъде ефективна само ако всички страни членки преминат от думи към дела. Някои прибързано критикуват Европейския съюз, критикуват Брюксел, както често се казва. но те не трябва да забравят, че Брюксел, това значи и тях самите, онези, които критикуват, техните правителства. Сегашното състояние на Европейския съюз отразява липсата на реални ангажименти на, повече, на много от неговите членове към Европейският съюз. Тоест, страните членки трябва да отвоят усилията си, за да приемем ефективни инструменти, които да ни дадат ефективна европейска политика за предоставяне на убежище. Тоест, трябва да работим, да се движим напред бързо, да създадем необходимата служба за опазване на границите на Европейския съюз, защото Европа не само външни, има не само външни граници, има и вътрешни граници. Но вътрешни граници младите хора в Европа не познават подобно нещо. Вътрешните граници са нещо, което поколението на интернет не само не познава, то не може да се примири с него. Има милиони хора, които работят от една страна в друга или използват интернет. Не можем да се откажем от всички тези придобивки, като възстановим граничният контрол по вътрешните граници в Европа. милиони а, е, транспортни операции, а, е, които струват пари, а, е, ще струват още по-скъпо. не става дума за програма за а, растеж и работа, става дума а, за една нова политика на емиграцията. И именно за това а, комисията, Европейската комисия прави своите предложения и предлага преразглеждане на дъблинските правила. Господин председател, когато говорим за защита на нашите граници, не е достатъчно да гледаме само от нашата страна, така да се каже. Е, имаме граници, които споделяме с трети страни и трябва да видим нещата и през техните очи. Необходимо е решително, всекидневно да работим е, за постигане на решение заедно с тези страни. Става дума е, за най-обикновени задачи регистриране на пристигащите, а, други подобни действия. За тази цел работим с Турция и там а, можем да кажем, че бележим а, напредък, който е добре дошъл. Същото се отнася до нашите задължения а, а, спрямо беженците от Сирия. И там бяха направени важни крачки, но предстои още много а, да се направи, защото беженските потоци в крайна сметка трябва да бъдат ограничени и трябва да приложим на практика взетите решения и то колкото може по-бързо. Говоря за опорита работа, която а, дава добри резултати. Взетото през, решение, през декември решение по отношение на климатичните промени е пример за такава работа. Беше приета програма, която е амбициозна и правно обвързваща. Но истинската работа започва едва сега. Комисията сега оценява Парижското споразумение, за да може да предприеме следващите стъпки. Междувременно страните членки трябва да продължат да изпълняват поетите ангажименти, поетите задължения. Колкото до отношението на Обединеното кралство с Европейският съюз. Европейският съвет обсъди предложенията на Великобритания че те така наречените четири кошници. Трябва да кажа, че нито една от тях не е лесно решима. Но трябва да подчертая също така, че Европейската комисия, както казах и по-рано, иска Великобритания да получи едно справедливо предложение, справедливо решение. и Великобритания е по-силна в Европейския съюз, и Европейския съюз е по-силен с нея. И за това ние искаме да има едно справедливо решение – за Обединеното кралство. Комисията работи заедно с Обединеното кралство. За в тази посока работи и съветът. В заключение, господин председател, искам да приключа, като още един път изразя благодарност и признание за работата на а, този парламент. И трябва да кажа, че нашата обща дейност дава резултати и то добри резултати парламентът помага на Европейската комисия да постига реални и добри резултати. винаги, когато обсъждаме нови предложения, парламента е до нас. Приветствам това сътрудничество и вярвам, че то ще продължи и в бъдеще. И сега, и в бъдеще. Благодаря. Vielen Dank, Herr Kommissionspräsident. Благодаря. Господин Юнке. Господин председател на комисията. Сега от името на НП думата има господин Вебер. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Като обърнем поглед назад, ще видим, че европейските граждани в последните години бяха изправени пред много кризи. Економическа криза, миграционна криза, много кризи, които бяха описани и от господата Туски и Юнкер. Ако погледнем сега срещата на върха от декември, ще видим, че има повод за оптимизъм. Може да постигаме и успехи в Европа. Да вземем, например, Федерика Могирини. Изпълних се с гордост, когато видя госпожа Могерини да представлява Европейския съюз по време на преговорите за сделката с Иран. Това е един голям успех за Европейския съюз. Благодаря на всички за това. От председателя на комисията чухме какво се случва с плана Юнкер. Това се случи в петък. Става ясно, че хиляди хора вече се ползват от средствата по този план. Срещата на върха, посветена на измененията в климата в Париж, също приключи успешно. И това е повод за гордост. През декември чухме и предложенията на Дейвид Камерън в заседанието на съвета. Много от идеите на Дейвид Камерън са такива, че могат да помогнат на Европа да реализира прогрес, ако работим заедно, естествено. На следващо място, иновациите, конкуренцията, това също са важни теми. На тях залага и господин Камерън и той има подкрепата на НП. И ние искаме да се справим с злопотребите е, с е, системите на социално осигуряване. От друга страна не можем да приемем дискриминацията на европейски граждани. И този въпрос трябва да се реши. И то по един успешен начин. В е, Лондон имат проблеми с понятието все по-тесен съюз. Разбирам защо в Великобритания хората се притесняват от даването на повече правомощия на Брюксел. Мисля си обаче, че британците трябва да погледнат текста. Там се говори за все по-тесен съюз на народи, не на институции. Това е едно перфектно, съвършено описание на Европа. Нашия континент излезе жив от много тежки войни, от много катаклизми и това е едно послание към хората на Европа, този все по-тесен съюз. Прочетете онова, което сме написали. Става дума за нашето единство след отвратителните световни войни, които преживяхме. Що се отнася до войната в Сирия? 250 хиляди души вече са загинали в нея. Трябва да помогнем на бягащите. В много райони на Европа обаче има сериозни предизвикателства. Беженците стават твърде много, съответно миграционните потоци трябва да бъдат ограничени, да бъдат направени по-устойчиви. Искам да благодаря на комисията за това, че е готова да представи различни текстове, различни предложения. Мисля, че ние ще можем да работим бързо в парламента по тези предложения, за да може Европа наистина да изпълни целите пред себе си. Уважаеми колеги, над 1 милион души, 1 милион и 100 хиляди пристигнаха в Германия, в моята родина. 40% от тях са сирийци трябва да гарантираме, че у нези хора, които нямат основателна причина да напуснат своята родина, да гарантираме, че тези хора ще бъдат върнати обратно. Обърнете внимание на онова, което се случи в Кьолн на Нова година. Трябва да кажем на всички новодошли, че ако нарушават закона, ако не приемат отношенията, установените отношения между мъже и жени в Европа, те няма да бъдат прияти като гости тук. Те ще бъдат изпратени обратно. Трябва да разговаряме естествено и с страните по происход на тези мигранти. И така се обръщам към председателя на съвета. Огромна сума, 3 милиарда отпуснахме за Турция. Е, ние в Европа изпълняваме своите обещания. Какво да кажем за другите обаче? Италия не е готова да предприеме съответните действия, за да трансферира средствата и това е в ущърп на Европа. Хората губят доверие в нас. Затова се обръщам към вас, господин Туск. Премислете отново. Не трябва да губим доверие в очите на хората. Когато губим доверие, се заражда и процъфтява популизма. Обещанията трябва да се изпълняват, иначе се стига наистина до популизъм. Нека да се справим с всички тези проблеми през 2016 година. Господин Вебер, има въпрос от госпожа Грапини към вас. Приемате ли? Е, е, госпожа Грапини, уважаеми господин Вебер, вероятно си спомняте, че през декември ви зададох един подобен въпрос. Постоянно ни давате съвети, говорите високопарно. Не смятате ли, че онова, което току-що казахте за миграцията и беженците, трябваше да бъде следвано като политика от госпожа Меркел от самото начало? Чак сега тя говори за зачитане на нашата култура. Защо не говореше за това от самото начало? Господин Вебер. Мисля, че всички трябва да обсъдим какво да правим с мигрантите. 250 хиляди души са загинали в гражданската война в Сирия. голям брой, стотици хиляди са напуснали страната поради падащите бомби там и всички имаме отговорност прямо тези хора. Ние сме християнски континент. Хората, които бягат от война, трябва да получат помощ. Това е най-важното. Мисля, че поляците, например, трябва да чуят това. В Европа обаче има граници на помощта, която можем да дадем. Има цифри, които трябва да бъдат видяни, на които трябва да се обърне внимание и по този въпрос, по тези проблеми трябва да се говори. Благодаря. От името на социалистите и демократите, господин Гереро Салом. Благодаря. Заключенията от последната среща на върха създадоха известно разочарование. Няко неща просто не ги разбираме. Не защото не са прияти решения, не защото няма съгласие по определени въпроси. Има и за иммиграцията, и за тероризма, и за валутния съюз. Но, когато погледнем заключенията от е, юни и от октомври или от е, неофициалните срещи през септември и ноември, трябва много е, внимателно да четем, за да разберем, че текста е различен на тези четирите срещи. Съвета подготвя, предлага някакви решения, те биват приети на срещата на върха и когато ръководителите и министрите се върнат в съответните страни, не следва никакво изпълнение. Просто Сизив си бута камъка нагоре, кръцата си върви и нищо не се променя. За сега няма резолюция за обмяна на информация. Сега господин Юнкер казва, е, че е, ние се намираме горе-долу в епохата на 2001 година при терористичните атаки в Нью Йорк. Имиграцията. Е, виждаме какво става. Центровете за приемане, така наречените хотспотс, горещи точки, не работят моралният климат, ентусиазма в Европейския съюз пада по отношение на предложенията на комисията. Необходимо е да има и инвестиции, за да намалиме неравнопоставеността, но и това не се е, случва. Отново е, митове се създават, отново тръгваме пак от е, правната точка. И е, тези цитати, които ни е, четете тук, ако искаме да избегнем самоубийството си, трябва да се оттърсиме от този порочен кръг. Джефри Ван Орден има думата. Благодаря, е, господин председател. Много често Европейския съюз а, а, като че ли по-често се интересува от собственото си запазване и настоява за политическа интеграция. А, той по този начин не свършва много работа или влушава положението. Но а, сегашните проблеми и много от тях са последица от политиката на Европейския съюз. А, подкрепяме а, дейността на правителствата и а, опитите да се отговори на разумните изисквания на Великобритания и нейния министър-председател. Е, НП трябва за първи път да признае. ние трябва да признаем, че трябва националните правителства да отговарят за своите действия. Искаме Европейския съюз, който харчи по-малко, действа по-ефективно, има по-малко бюрокрация, премахва пречките пред търговията и конкурентоспособността и изключва споразумение за свободна търговия с страни като Индия и трансатлантическите ни партньори. Ние не искаме, разбира се, характера на нашите страни да бъде променен от неконтролиран приток на хора от други страни и части на света. Нашите страни трябва да имат по-голяма гъвкавост, когато се имат да имат възможност да суспендират правилата на Европейския съюз по поради, поради нужди на националната сигурност. Девид Камерън призовава да се решат проблемите там, откъдето произлизат беженските проблеми, да се приеме ограничен брой беженци, и ние значи, трябва да се движим в рамките на международният на закони, такива като Конвенцията за бежанците и изискванията на службата на Върховният представител за бежанците на ООН. Повечето бежанци не идват от Сирия. Приветстваме споразумението за регистрата за резервационните данни. Това е крачка напред, но трябва да вървим и по-напред голяма част от сътрудничеството, от което имаме нужда, трябва да бъде между националните служби за сигурност и националната полиция. Благодаря, господин Ван Орден, а сега от името на либералите, господин Ферховщат. Благодаря. Нека да ви кажа, че се колебах дали да участвам в този дебат, защото повтаряме едно и също май за четвърти и за пети път водим един и същ дебат и аз съм съгласен с господин Гереро използвахте едно много точно сравнение за мита за Сизив. Всеки път казваме, да, имаме нужда от европейска гранична и брегова охрана. Ами къде е тя? Месеци изминаха, откакто комисията направи това предложение пред съвета, чакаме да се направи нещо. Всички знаят, че първото нещо, което трябва да се направи е да се регистрират бежанците, да се наблюдават, да се обезпечат нашите външни граници. Господин Ван Орден, вие поздравявате господин Камеран за политиката му към бежанците. Ами я, елате с мен в Дюнкерк, в Кале, там, където живеят онези бременни жени и деца, на които не им позволяват да дойдат, да отидат по-скоро в Великобритания, макар че техните семейства са там. Това ли е така наречената отворена политика на консервативното правителство? Срам! Срам! Трябва да видите в какви условия живеят тези хора. Защото много е лесно да се говори за южните граници на Европа, само, че вижте какво се случва на западните граници на Европа. Аз се опасявам, че след всичко, което виждаме, Шенген вече не се прилага в Дания, в Швеция, в Австрия, в Словения, в Унгария. Какво ще стане, ако и Германия направи това утре? Ами това ще бъде края на Шенген. Това ще бъде края на Европейския съюз. Това искате, нали така? Това искате вие, искате да се върнете към Британската империя, която вече не съществува. Само, че действителността е малко по-различна. Действителността е, че днес всичко това, което имаме, се разпада, защото нямаме решение от страна на държавите членки. Не Европейския съюз не взима решенията, съвета не ги взима. Съвета се събира, не знам за кой път вече, всеки път се готви да вземе решения за економическите мигранти, за граничната охрана, за границите, за бежанците, за убежището, за задължителната система за презаселване на бежанци. Какво се случва обаче? 290 човека официално са презаселени. От тези 160 хиляди, които предлага Европейската комисия. Всички знаят, че и това е само на хартия, защото в действителност вече имаме повече от 1 милион души в Европейския съюз и имаме нужда от нова система. За това Моята молба към вас, господин Туск, е следната. Ще имате извънредно заседание на 18 февруари ако не се лъжа, посветено на излизането на Великобритания от Съюз. Предлагам една промяна. Направете такова заседание за бежанската криза. Така наречения Брексит, излизането на Великобритания може да почака до края на април. Мисля, че най-важното сега е да се вземе решение по тези най-важни въпроси. Нова система на убежище, презаселване, граници, брегова охрана. Това за мен е много по-важно от дебата за евентуалното излизане на Великобритания от Съюза, защото да, трябва да се намери начин за оставане на Британия в Съюза, но да не стане така, че в крайна сметка самия Съюз да изчезне. So, Herr Verhofstadt, Sie haben jetzt die freie Auswahl an äh, господин Ферховщад. Има цяла поредица от въпроси към вас. Групата на ЮКИП от Великобритания иска да ви зададе много въпроси, но ще трябва да има някакъв ред. Господин Батън първи ще получи думата. Заповядайте. Господин Ферховщад, ние с вас двамата имаме съвсем различно мнение. Винаги ми харесва да ви слушам и уважавам това, което казвате, защото това, което казвате, представлява една логична политика, само че тя е съвсем различна от онази политика, в която аз вярвам. Вие вярвате в по-тесния съюз, вече имате убеждение в това отношение и аз уважавам това. Има хора, които се преструват, че не знаят за какво става дума. Затова искам да ви поканя. Елате, когато ще правим референдум и водете пропаганда за оставането ни в Съюза, за да имаме честен дебат. Господин Ферховщад. Приемам поканата, казва господин Ферховщад. That... Всъщност, първия, който ще се засмее в такъв случай е господин Фараш. Той иска да се дебатира. Само, че може ли да кажете още малко? Какво ще стане с британската економика без вътрешния пазар? Каква ще бъде тежестта на лондонското сити, ако то не управлява търговията с евро? Защото 70-80% от търговията в лондонското сити се прави в евро. Великобритания трябва да остане в ЕС. Лудо се да се вярва, че историята може да се върне. Така не действа глобализирания свят в момента. Сега за обедената левица колежката Зубер. В основната, основният елемент на реакцията на съвета към кризата с бежанците е да се подсили механизма за връщане обратно, за експулсия, експулсиране. Европейският съюз ще отхвърли всеки, който няма право да кандидатства за убежище. Говори се за центровете за приемане, така наречените горещи точки, които ще идентифицират е, бежанците и ще подкрепят страни като Гърция и Италия в е, операциите по връщане на тези, които не заслужават обежище, обратно. Това си е експулсиране. 3 е, милиарда са дадени на Турция, за да удържа потока от бежанци, но Проблема е, че Европа създава положения, което е, е, посредством които се намесва в Близкия изток и Африка. И това, което трябва да реши съвета е Фронтекс, Интерпол да имат възможност да подсилват политиките си за вътрешна сигурност. Нищо подобно обаче не чуваме ясно в е, заключенията на съвета. Трябва да има законови пътища, безопасни за влизане в Европа. Благодаря за зелените. Госпожа Луначек. Благодаря, господин председател. Колеги, дами и господа, през декември а, чухме че положението с беженците не може да продължава по същият начин. Но един месец мина от тогава и управлението на беженската криза все още не е дало резултати. Нито през заселването на бежанците. говориме за 190 хиляди но много малка част от тях са били презасе, са презаселени. Хората все още си мислят, че ние, Европейския съюз, можем да намерим решение. Но, господин Туск, аз съм съгласна с господин Ферховщад. Необходим ни е Европейски съвет, на който всички да бъдат единни, да защитават интересите на Европа, защото само заедно можем да намерим нужното ни решение. Иначе ще бъдат възстановени границите в шенгенското пространство. Това ще бъде катастрофа. Националните страни членки ще направят крачка назад. Аз критикувам федералното правителство на Австрия, което играе една много цинична игра по отношение на бежанците. Колкото се, повече се увеличава натискът по нашите граници, толкова повече цинични предложения за решение чуваме. На следващия Европейски съвет трябва да се реши този въпрос. Великобритания може да почака. Благодаря. Сега господин Фараш. Благодаря. Чакам с нетърпение Гиф Ферховстад да дойде в Великобритания да участва в дебата за Брексит. Вие яростно пламенно защитавате Съединените Европейски щати. Сигурен съм, че европейските либерални демократи ще харесат вашето присъствие. Един месец измина от срещата на върха. Много неща се случиха. Политиците приеха план плана на, на Юнкер. Почнаха обаче да променят а, онова, което казват и онова, което правят. Меркел промени позицията си, вече има въвеждане на а, охрана по границите. Нова година. Мюнхен. ЖП гарата затвори, защото имаше заплаха. Разузнавателната информация дойде от Сирия и от Ирак. Това е същата ЖП гара, на която само преди месец-два хората стояха с плакати «Добре дошли беженци». Какво стана в Кьон? Около хиляда млади мъже е, турмозиха сексуално млади жени. Това е едно от най-срамните публични събития, на които сме ставали свидетели в съвременна Европа. Въпреки това обаче има опит от страна на полицията и пресата да прикрият онова, което се е случило. И даже някои казват, че младите германки трябва да променят начина по който се обличат и начина по който се държат на улицата. Това е обида. Всъщност тези нападения вече са част от ежедневния ни живот. И мисля, че ние трябва да изпратим едно послание и да кажем, че такива нападения, такива атаки няма да бъдат прияти в нито един европейски град и ние ще положим всички усилия това да не се случва от тук нататък. Предстои и нова среща на върха. Господин Камерън ще приключи своите преговори. Мисля, че ще има компромис относно не толкова важния въпрос за социалните плащания на европейските мигранти в Великобритания. То обаче няма да говори за нашата способност да защитаваме своите граници. Британците знаят, че след няколко години тези хора от Кьон, младите мъже, ще имат европейски паспорти и ще могат да дойдат в Великобритания. Алисън Пирсън от Daily Telegraph каза, че не е взела решение относно излизането на Великобритания. Няма достатъчно информация, но след това, което се случи в Кьон, тя казва, че оставането в Европейския съюз е свързано с сигурността на британските жени. Искате ли нашите британски жени, деца и внучки да живеят както са свикнали? Значи не може, госпожо журналист, да казвате, че вече не, че още не сте взела решение. 2016 година е годината, в която трябва да се взимат тези важни решения. Um- Сега за госпожа Луначек беше повдигната синя карта, която съм пропуснал. Затова ще се върнем малко назад. И господин Ферховщад иска да отговори на господин Фараш също. ЮКИП е, е, поставя рекорд, така че може би да помисли и за това какъв език е, употребява. So, Господин eh, Верх... Фараш, eh, ние вече нееднократно виждаме подобно поведение от eh, този господин и смятам, че е крайно време той да се отнася към нас с уважение. Председателят. Вие не ми дадохте възможност, господин Фараш, да реагирам. Вие си взехте сам думата господин Ферховщад. Ако вие не можете да обосновете коментарите си, ще трябва да приключим и да дам думата сега на е, въпроса към госпожа Луначек. Госпожо Луначек, имам въпрос. Когато става дума за Австрия и Германия, е, основателно ли е Австрия да защитава своите е, граници и на каква цифра да се базира нейното желание да го направи? Може ли да цитирате някакви цифри, госпожа Луначик? Вие знаете много добре, че цифрите няма да свършат работа в това отношение. Вие е, какво бихте направили? Е, Германия е казала, че ще приеме 1 милион, 1 милион и 100 хиляди. И после се очаква тя нещо да направи е, за тези хора. Госпожа Майер има думата от Европа за прека демокрация. Заключенията на Европейския съвет не се различават с нищо от предходните няколко срещи на върха. И единствения начин да се реши проблема е да се затворят границите, нещо, което европейските ръководители не желаят да направят. над 2000 е, е, влизат е, на ден. През януари са влезли също хиляди. Извършени бяха терористични атентати в Франция и другаде. Сега в Истанбул има атаки срещу хора с различна сексуална ориентация в Германия, в Кале също имало нападения, много, много е, атаки, много жертви. Свободата, е, възможността за свобода е, в нашето общество е застрашена. Ние искаме да създаваме просперитет и култура. Не можем да се откажем от своите тъжнения. Следващият оратор. Благодаря изглежда, че има една линия, към която се придържа Европейският съвет. Задълбочаване на връзките, работа в полза на капитал, международния капитал, намаляване на заплатите и империалистически подход. Война, борба с тероризма в чисто империалистически дух, задълбочаване на бедността и нищетата. А съвета трябва да приеме конкретни предложения по отношенията на така наречените горещи точки. Тези решения обаче ще бъдат абсолютно неефективни, защото хората просто се давят в е, Бяло море. Сега се предлагат а, а, сили за опазване на границите без съгласието на страните членки. Това абсолютно противоречи на а, изискването за суверенитет на Гърция и поставя морето между Гърция и Турция под контрола на НАТО. Само усилията на работниците могат да решат създаването се криза господин това е по процедурен въпрос не искате думата? Ако погледнете в Google, ако а, потърсите ЮКИП и Тормоз, ще намерите отговора на въпроса, който беше повдигнат. А сега, от името на НП, давам думата на господин Ламасур. Благодаря. Нека да бъдем честни. По отношение на миграцията се провалихме всички страните членки първо, както най-големите, така и най-малките. И най-отворените, и най-затворените. Страните извън Шенген, а и тези в Шенген. Европейският съюз също се провали. Програмата за презаселване на Бежанците е, засяга само 10% от реалните нужди, а както се разбра тук, е, че тя в момента презаселва един от хиляда. И проблема е ясен. Националният егоизъм не дава никакви резултати. Не може да се действа така. Страна членка не може да се гордее с това, че прехвърля проблемите в съседите си и след това да се обръща към Европейския съюз и да търси помощ за публични инвестиции. Една страна членка не може сама да решава да приема всички, които искат да дойдат и след това да се обръща за помощ към е, партньорите си, които са направили различен политически избор. Коя от нашите страни членки може да се, да се надява сама да се справи с е, един е, проблем, проблем на война или проблема на страните, през които минават толкова бежанци. И господин председател на Европейския съюз, как може да се твърди, че една страна е суверенен член на Европейския съюз и е, да се хвали, че тя няма да прилага собствените решения на съюза? Нека ясно да си дадем смотка, сметка. Ако сме разделени, ще пострадаме всички. Ако сме единни, ще успеем да се справим има какво да се даде като, договори за това, като доводи за това как да подхождаме, кои хора да връщаме, с каква отговорност да подхождаме към целия процес. Благодаря. Следващият оратор, две минути. Европска уния же лета дърви с кризе. Благодаря, госпожо председател. От една криза минаваме в друга криза в Европейския съюз след среща на върха през декември. Не мога да съм оптимистична, когато говорим за мигранти и бежанци. Ем, нито пък по отношение на сътрудничеството с Турция. Призовах представители на правителството да премахнат оградите, но междувременно бяха издигнати огради на други места. Вместо да се проявява толерантност, хората стават все по-нетолерантни. Гражданите са обезпокоени, че европейската солидарност не отбелязва напредък. Притесняваме се какво ще се случи, когато настъпи пролета, когато започнат да идват бежанци в Европа. Пред няколко дни, уважаеми колеги, Европейския съюз получи награда за мир. Това трябва да е за нас повод да увеличим усилията си в тази насока. Предизвикателството е голямо и трябва да се справим с него. Трябва да предприемем нещо, защото проявата на песимизъм няма да ни отведе до никъде. Не трябва да проявяваме егоизъм, радикализъм и национализъм. Може би по-малко да говорим, а повече да правим и повече да си сътрудничим. Срамно е, че седмици наред, дори в нашата институция се говори едно и също, а нищо не се случва. Може е, някой да го наричат и политическо самоубийство. Така или иначе, ако не предприемем е, мерки, Европейския съюз ще бъде е, подложен на риск. Благодаря. Съветът трябва да направи връзката между терористичната заплаха и притока на беженци. Наблюдавахме някои шокиращи примери за подобна връзка напоследък. Обединеното кралство е заинтересовано от по-добри взаимоотношения между институциите. Госпожа Пенес за една минута. Благодаря ви. Тази седмица Обсъждахме европейския семестър, който беше свързан и с случилото се в Гърция. Гърция искаше да се върне към своя суверенитет, но Европейския съюз отговори с унизителен меморандум. Ние като че ли трябва да се откажем от тази Европа на финансовите съкръщения. Европа, която сложи край на социалната държава за сметка на социалните и хуманни права. Всъщност, освен това, имаме и Европа на две скорости. Страните в Южна Европа виждат една все по-обедняваща Европа без социални права. времено знаем, че на Испания се препоръчва какво правителство да сформира, а господин Юнкер би трябвало да отговори на хуманитарната криза по нашите граници вместо това. Е, е Благодаря, госпожо председател. Разцепление, разединение, недоверие, това цари в момента между държавите членки. Председател, Председател Юнкер, днес споменахте сутринта редица кризи, които съществуват и че е много трудно е, и че е много лесно да се критикува първо Брюксел, преди да се отправи взор към а, собственото правителство. Оказва се, че премиерът Ренци изведнъж не се оказва подходящия партньор за Брюксел. Не говорим тук за правителство, което е избрано от народа, така че е нищо чудно, че гражданите проявяват недоволство и на национално на европейско ниво. Не става въпроса за липсата между е, липса на диалог между господин Юнкер и господин е, Ренци. Става въпрос тук за нашите граждани, които вече са уморени от е, всичките тези политики и а, се опасява, че ще се случи нещо лошо. Това недоверие, не, тези недоразумения, тези предварителни решения, които се взимат, всички те създават бариери решенията се взимат при затворени врата. Не се знае е, точно каква позиция се излага по време на тези закрити заседания. Не е ясно какво точно се случва, как точно стоят нещата и особено, точно, и особено чии интереси точно се защитават. Моля ви, господин Юнкер, обяснете ни малко по-добре как стоят нещата. Много ще се радвам, ако получа отговор от вас. Госпожа Бизото за една минута. Уважаеми колеги, аз съм доста обърна, объркана и разтревожена. Само преди няколко месеца тук щеше да не се каже, че миграцията е голяма възможност за европейския континент. Сега се казва, че това е проблем. Проблемът с миграцията ни поставя на колене. Милиони мигранти присъднаха в Европа за кратко време с налудничевите си решения доведохте до тази криза в Европа и тя е наводнена от хиляди иммигранти, които се възползват от нашият подход на отворените врати. Всичко това показва, че Съюзът не контролира миграцията. Нещата се влушават. Искаме да затворим гражданите. Искаме ли да използваме ресурсите на Европейския съюз за европейските граждани вместо на неистински мигранти? Искате ли да сложите край на незаконната миграция на тези незаконни мигранти? Говори се само без да се предприемат конкретни стъпки. Господин Синадинос. Госпожо председател, обикновено се обявяват мащабни проекти, за да решим въпроса с миграцията. Но трябва да се направи нещо, защото иначе ще продължим да обещаваме тези милиарди на Турция, която всъщност оборудва ислямска държава. Къде е планът за преместването? на мигрантите. Сега се говори за ново споразумение за европейските граници, но ми се струва, че е глупаво колко време ще продължаваме само да харчим пари за нищо. Къде ще се намерят необходимите ресурси? Да не говорим за субсидиарността и пропорционалността. Взети ли са те под внимание? Границите са отговорност на държавите членки. В Италия се предвиждат и морски въоръжени сили на Европейския съюз. Благодаря, господин Госалес Понс има думата за минута и 30 секунди. Госпожо председател, ние знаем какви са старите проблеми на Европейския съюз, както каза и Енрике Гереро. Но има и нови, като нападенията срещу жени в сърцето на Европа, както и нарастването на расизма и ксенофобията. Има и още нови проблеми, като тези в Полша и посегателството срещу правовата държава. Би трябвало господин Туск да ни запознае с становището на съвета, по този въпрос. Не го чухме и в изказването на комисията. Ние иначе ще продължим да говорим за миграцията, защото войната в Сирия все още не е завършила. Има още нови и нови бежанци, а държавите членки нямат обща политика за бежанците. Ще продължим да говорим и за тероризма, защото той си остава съществуваща заплаха. Миналата година имаше два много сериозни атентата. Имаше наскоро и загинали немски граждани в Турция. Ще продължим да говорим и за безработицата, за економиката, за единия пазар, за фискалния съюз. Нека обаче да говорим и за Китай, защото аз не съм ясновидец, но знам, че ще говорим за Китай. Ще говорим и за Великобритания, без която Европа ще загуби, но и Великобритания ще загуби без Европа. Те казаха на шотландците на времето, ние сме по-добри заедно и аз ще им го кажа. Господин Гонсалес има към вас синя карта. Приемате ли? Господин Рубих има въпрос към вас. Заповядайте. Благодаря ви. Смятам, че решаващо да се подчертае каква е стратегията в беженската ам, криза и какви са отношенията между Испания и Гърция. Да се види в кои случаи може да се прилага европейското законодателство. Бихте ли внесли яснота? Es muy importante que много е важно Европейската комисия да си свърши работата по темата бежанци. Тя и го прави. А съвета трябва сериозно да приеме нуждите на европейските граждани. Надявам се, че го прави. Но е най-важно държавите членки да продължат да бъдат европейци. Те не го правят. Благодаря колегата Дригес. Uh, Благодаря, господин председателю. Изправени сме пред кризи, които следват една след друга. Има проблеми, които трябва да бъдат разрешени, ако искаме да запазим Европейския съюз и да запазим съюза на европейците. Двата основни проблема са следните. Първо, управлението справянето с, управлен... с беженската криза и справяне с безработицата в Европейския съюз. Тези два проблема могат да се обединят и да се търси общо решение. Предлагам да бъдат предприяти три, инвестиции, а, три стратегии, свързани с инвестиции, които могат да бъдат до създаването на работни места, най-вече за младите хора. Да се заложат три основни цели да се пригоди нашето общество и да интегрира бежанците, да се сътрудничи с, с страните от а, регионите близо а, до бежанските потоци. Говорим за физическа инфраструктура, логистика, ам, а, хора, които са запознати с софтуерните програми. Необходими, е, необходимо обучение и образование за всички, които се нуждаят от него. Всички млади хора трябва да бъдат обхванати при прилагането на такива действия. Благодаря ви. Е, Госпожа Абел Гусман за една минута. Благодаря ви. Днес в тази пленарна зала председателят на Европейската комисия господин Юнкер, комисарят Аврамополос и председателя на съвета трябва да си подадат оставките заради начина по който се справиха в кавички с бежанската криза. Всъщност, плана на комисията за хиляди бежанци, които да се приемат, се сведе до 172. Това не спря бежанците в Средиземноморието. Хиляди от тях живеят при нечовешки условия в лагерите. Ние се превърнахме в територия, която е жестока, в която няма солидарност. Същевременно се дават пари на Турция, за да свърши тя мръсната работа, за да прибере бежанците от Европа. Това е страна, която редовно погазва правата на човека. Знаем, освен това, че има бежанци, които се нуждаят от хуманитарна помощ в Турция. Благодаря. Господин Лундгрен има думата. Благодаря ви. Това беше година изпълнена с провали в Европейския съюз. Сега имаме нова година, която е изпълнена с възможности, обаче възможности за още повече провали. Наблюдаваме масова иммиграция от библейски размери и в резултат на това бяха извършени и нови терористични атаки. Не това искаме за Европа. Европейският съюз губи доверие. Моята страна се пита дали трябва да плаща изцяло вноските си в съюза. Не знае, господин Туск, каква е годиш... месечната ви заплата. И как можете да си представя, представите, че представлявате европейците. Госпожа Аткинс, една минута. По искане на Германия тази седмица трябва да се обсъди въпроса за насилието срещу жените. Обществото се е негативно настроено срещу миграционните потоци е в Европейския съюз. В, в много страни се отлагат музикални фестивали, има случаи на насилие в други страни. 1,2 милиона е броят на бежанците. Те не идват сами, те идват със семействата си. как да се справи а, моят избирателен район с м, поток от бежанци, като те стават повече от а, самите нас. Тук говорим за сблъсък между цивилизациите. Какво ще правим? Благодаря ви. Господин Джанис, за минута и половина. Благодаря. Тези миграционни потоци продължават с същия ритъм. с 40 евро се превозват множество беженци от Магреба, от Марокко, през Турция и те влизат в Европейския съюз. В Европейския съюз не са необходими визи и тези хора могат спокойно да се разхождат из Съюза. В началото на 2016 много хора загубиха живота си. Необходимо е да се сложи а, край на конфликта в Сирия, хората да могат да се завърнат по домовете си. Не можем просто а, произволно да ги преразпределяме в европейски държави. Ние трябва да защитим външните граници на Съюза, както и вътрешните граници. Господин Флекенштайн за две минути. Госпожо председател, уважаеми колеги, въздухът става все по-тънък. Дори при нас в Германия хората виждат, че не се справяме. И те винаги посочва с пръст Брюксел, а не столиците на собствените си държави. Ние трябва да докажем, че можем да се справим германски министри публично противоречат на госпожа Меркел и казват, че трябва да се затворят границите или да се изготви план за тази цел. С затварянето на границите обаче няма да се разреши нито един проблем, ами ще бъдат създадени нови такива. Но ако наистина искаме да сме убедителни, трябва в собствените ни страни да предложим повече, отколкото се предлага по време на този дебат. Какво да кажа на хората, като се прибера? Господин Тюск беше тук и каза, че е провел конструктивна дискусия с господин Камерън, че всички кризи са били обсъдени, че искаме да ускорим ам, действията, свързани с единия пазар и така нататък. Какво да обясня на хората? С тези дебати трябва да престанем. Нямаме нужда повече от доклади от съвета. Ние сме сигурни, че се занимавате с всички тези въпроси, но имаме нужда от повече осезаеми резултати. Господин Туск моля ви, появете се, когато имате конкретни резултати. Моля ви, съберете се всички, затворете се някъде и когато имате а, нещо черно на бяло, тогава пуснете белия а, пушек през комина. И на последно място ще, ще ви кажа нещо лично към вас. Искам да ви благодаря как вчера се справихте с една много тежка задача. Имаме нужда от... А, един дебат, свързан с демокрацията и вие вчера справихте много добре. Господин Флекенштайн, чувате ли ме? Има искане за въпрос към вас по процедурата синя карта. Приемате ли? Казвате да. Господин Веждовски. Госпожо председател, господин Флекенштайн, вие поставихте под въпрос инвестициите в укрепване на външните граници. Ако ние не защитаваме външните си граници, какво друго бихме могли да направим? Какви са вашите предложения? Вие критикувахте много останалите, но какво вие като социалисти предлагате за решаването на този проблем? Отговорът на социал-демократите е отговорът, който даде този парламент. Трябва да контролираме външните граници и само тогава имаме основание да се откажем от унищожаването на Шенген. И това е една задача, с която трябва да се справят държавите правителствени глави. Трябва да постигнат сговор помежду си. Трябва да запазим Шенген, защото ако започнем всички по-отделно да си затваряме границите, тогава нямаме е, е, Шенген на практика и трябва още да престанем с тези дискусии. Госпожа Вилмата, има минута и половина. Аз съм разстроена, че отново обсъждаме проблема създаден от Дэвид Камерън, вместо да осъждаме сериозните предизвикателства пред Съюз. На Декабрийския съвет мисля, че усещането е било същото и сред лидерите на Европа. Аз не подкрепям преговорите, водени от Камерън. Неговите предложения са мои. Къде са предложенията му за подобряване на условията на труд? Някои от по- лошите предложения вече не са на масата, това не трябва да ни насърчава. Има искане да се атакуват правата на работниците на европейско ниво и помощите, които получават. И ако се загърбят тези въпроси, ще говорим за оставането на Великобритания и хората трябва да получават еднакви права, защото сме членове на един и същия съюз. Бизнеса пряко или косвено зависи от Европа и това трябва да се има предвид за всички работещи няма обстоятелства, при които те биха били по-добре извън Съюза, отколкото вътре в него. Аз искам да се стигне до решение, и то скоро. Само тогава ние ще можем да извършим референдума в Великобритания и ще сложим край на тази несигурност, която е лоша за Великобритания, както и за Европа. Госпожа Тоя за една минута. Теплича кризи дел Европа, а Благодаря. Кризите в Европа застрашават Съюза от разпадане. Може максимални усилия да не допуснем това, да спасим Европа, да спасим Европа такава каквато я имаме в момента и каквато искаме да бъде в бъдеще. Но гражданите искат да получат отговори. Ние искаме това, което се говори, да се прави за миграцията, за гъвкавостта, за развитието за постигането на напредък в Европа. Ние сме проевропейци, имаме също амбиции. Ние сме спечелили изборите, защото настоявахме, че ще работим за подобряване на състоянието на Съюза. Но понякога е необходимо да стигнете до дъното, за да можете а, да излезете отново на повърхността. Затова не считам, че всичко, което правим е лошо. Говориме за доверието към Европа. Да, има риск, тъй като господин Вебер и друг, неговите приятели налагат някои строги мерки на економии, които задълбочават разделението. Ние искаме социална програма, искаме заетост. Благодаря, госпожо. Той госпожа Гарсия Перес за една минута. Благодаря, госпожо председател. Господин Туск в уводните си думи каза, че Европа е по-силна, отколкото мислим. Мисля, че точно там е проблема, че не го вярваме, защото днес всички ние сме тук, за да защитим европейския проект, но ни е все по-трудно да намерим основанията за това. Бежанците не са на заглавните страници на вестниците днес, но въпреки това са една срамна реалност. Националните правителства какво правят да приемат милионите бежанци, които сега живеят при ужасяващо ниски температури в лагерите? какво биха направили, ако там бяха собствените им деца. Обръщам се към съвета, към националните правителства. Направете така, че да не се срамуваме. Изпълнете си задълженията, защото има много проблеми и имаме нужда от спешни решения. Благодаря, госпожа Йотова. Госпожо председател, искам да ви благодаря господин юнкер за всички усилия които комисията полага за разрешаване на имигрантската криза. едновременно с това няма как да не отбележа една особеност на всички решения на съвета винаги употребата на бъдеще време. и това не е само граматическа особеност но доказателство за слабите резултати които съветът постига. давате ли си сметка господин туск че най силният глас който се чува в момента в европа е затваряне на граници? дори идеята за нова агенция за засилена охрана не се възприема от някои държави членки. още повече господин председател дейността на тази агенция ще обхваща само шенгенска европа а не всички външни граници на съюза. защо нямаме отговор. липсва информация за напредъка на сътрудничеството с турция. нещо повече данните сочат повече от скромни резултати. много неизвестни крие така нареченото доброволно презаселване от турция на сирийски граждани в европа никой не дава обяснение за това. остават отворени и въпросите за реадмисията. Благодаря. еврозоната и ам, Банките сега са подложени на съвсем нови разпоредби. През 2015 година съвета не се не е изпълнил две от препоръките. Едната е свързана с механизма за стабилност, който трябва да, ще да бъде създаден и начин по който да се финансира фонда за оздравяване на банките. Имаше компромис постигнат с парламента и той беше отразен в доклада на председателя. През 2012 година господин Ромпой също по ангажимент за изпълнение на задължението за също и ангажимент свързан с гаранциите. Ако не се изпълняват задълженията, това ще доведе до недоверие между е, институциите през 2016 година. Да се надяваме, че съвета ще изпълни всички задължения, към които се е присъединил. Преминаваме към спонтанните изказвания. Има 6 е, тима желаящи да се изкажат. Първо давам думата на господин Спираки за една минута. Господин е, Туск, господин Юнкер има две основни а, теми, които са изключително успешни във връзка с а, миграционната криза. Необходимо е да има по-силна ангажираност на държавите членки и а, сключване на споразумение с трети страни. Време е да помислим по какъв начин можем да наложим механизъм на санкциониране в случай на неизпълнение на споразуменията от страна на държавите членки. Проблема с беженците е ключов проблем. Не е възможно тези, които са най-малки, най-уязвими, които са най-силно засегнати от тази криза, да са в същото положение, както големите, да се очаква от тях същото. 300 3000 души пристигнаха за кратко време от Турция. Те не се връщат обрасно. Необходимо е да има такъв механизъм. Господин Зани има думата. Тибор. Благодаря, госпожо председател. Като слуша човекът тази дискусия се пита какво правим ние всъщност тук в Европейския парламент. Смятам, че не е правилно тук в Европейския парламент да искаме отговорност от някого за грешки, които са е, допуснати в държавите членки. Проявявам разбиране към това, което беше казано, но дори и а, германският канцлер има правото да покани 1 милион души в Европейския съюз как искаме да се справим с проблемите в държавите от Западните Балкани. Съвета и комисията трябва най-накрая да направят нещо. Госпожа Томашек, благодаря ви. Ние трябва да заемем твърда позиция по контрола на външните граници. Това е ясно и го приветствам – Видяхме обаче, че някои от инициативите на Европейския съюз всъщност създадоха проблеми и ние ще трябва да ги решаваме през следващите месеци и години. При този приток на бежанци към Европа не може да се прилагат мерки създадени за други обстоятелства. Политиката за обежище беше създадена, за да оказваме закрила на групи от лица в опасност собствените им страни, но не можем да го правим за цели нации. Ако продължим да приемаме мигранти в такива огромни бройки, ще задълбочим проблемите в Европа. Много от мерките няма да може да се изпълняват и всичко това ще бъде разрушително за европейската интеграция. Благодаря, господин Епитидеус. Το μεταναστευτικό είναι ένα ακόμη σοβαρό θέμα. Проблемът с иммиграцията е огромен по мащаби и Европейският съюз сега няма коража да се изправи ребром срещу този проблем. Изграждат се стени по границите ни в нарушение на Шенгенския договор. Но кой е, доведе до тази криза? Въпросите трябва да се решават в е, Турция, вместо да имаме дебата за горещите точки, да не позволяваме тези е, хора да стигнат до тук, не се прави нищо. Именно върху Турция трябва да съсредоточим усилията си. за да не се използват каналджии, да не се поставят под заплаха съседните държави. Гранична охрана в Гърция трябва да е по-добре съоръжена, да може да се справи с проблема. Благодаря, госпожо председател. Приветствам всъщност инициативата за съвместна защита на границите от декември 2015 година. Но съм малко разочарована, че ще има закъснение от 7 месеца през 2016 година. В хода на дебата чухме, че повечето членове на Европарламента подкрепят инициативата и призовават тя да се изпълни бързо – Всъщност това попада във вашите отговорности и правомощия и виждате, че мнозина в парламента ви подкрепят. Искам да попитам, защо тогава не се пристъпи към инициативата още на следващото заседание на Европейския съвет, защо няма едно извънредно заседание през февруари. Благодаря. С това приключваме спонтанните изказвания. Господин Юнкер има думата. Мадам е, Госпожо председател, уважаеми колеги, аз разбирам онези, които чувстват умора от е, това, че всяка година, е, всеки месец, всеки ден се повтаря едно и също и то отдавна държавите членки не приведоха в действие взетите решения и за това трябва да ги повтаряме. Не всички държави членки не изпълняват решенията, но едно голяма част не го правят. За това трябва редовно да се отправят едни и същи апели, многократно. Аз разбира, разбирам от някои изказвания, че читате, че комисията не е достатъчно активна. Следвайки приоритетите, които е определила комисията, ние насочваме действията си към създаването на работни места и растеж. През ноември 2014 ние стартирахме плана за инвестиции, който е в размер на 315 милиарда. 14 милиарда вече са мобилизирани от тази сума за инфраструктурни проекти в 8 в Италия и също голяма част са насочени към малки и средни предприятия. Комисията стартира също програмата за сигурността, програмата за енергетиката, всички действия, които са необходими за създаването на цифров единен пазар. Затова не мога да разбера в какво може да се вини комисията през първата година от нейния мандат, след като е била толкова активна. На следващо място, някои от проблемите, които бяха споменати по време на разискванията, Не считам да подавам оставка, която някой учтиво ме е помолил за това, защото ние сме тук да се справяме с проблеми. И то не само с тези свързани с беженците. Не трябва да губим присъствие на духа и кураж, за да могат решенията, които са взети, да бъдат приложени. Аз нямам какво друго да кажа, господин председателю. Благодаря, господин Юнкер. Сега председателят на съвета има думата, господин Туск. You, Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко. На първо място, е, да, справо беше казано, че има проблем с изпълнението. Когато говорим за миграционната криза, няма съмнение, че моментът е много важен, защото става въпрос не само за изпълнението или за взимането на решения. Всъщност, може би това е първият случай, в който ам, моментът е толкова важен, защото става въпрос за политическата структура в Европейския съюз. Държавите членки са готови да действат на добра воля. Особено те са готови да зачитат нашите общи решения. Без този метод, без тази целенасоченост и решителност нашите действия няма да имат смисъл. Трябва да кажа, че няма проблеми с постигането на компромиси на ниво Европейски съвет. Точно обратното. Прекалено лесно е да се постигне компромис, защото на следващия ден ам, всички е, са готови да ам, зачитат нашите решения, да се съобразяват е, с тях. Това е много важно за Европа, като полити... за Европейския съюз като политическа организация. е дефикалто много е трудно понякога да се дисциплинират държавите членки. Нито аз мога да го направя, нито пък комисията. Това правило, този принцип, свързан с зачитането на, взаимното зачитане на нашите решения, този принцип понякога спъва изпълнението и понякога спъва нашата работа. Предизвикателствата са безпредседентни, те са неимоверно големи. Европейския съюз като организация, но и държавите членки не са достатъчно подготвени, не бяха достатъчно подготвени, за да се справят с тези нови предизвикателства по отношение на а, техния обхват и тяхната сложност. I'm, I'm, uh, I, I can't agree to... Не се съгласявам с вас, когато ам, взехте отношение по дискусията за външните граници. Идеята за укрепване на нашите външни граници е доста нова. Спомням си, че в началото на дискусиите ни за миграционната криза нещо друго беше по-важно, беше приоритет и това не беше свързано с външните граници. Европейската комисия е ам, изготвила предложение за подсилване на външните, на външните граници и за създаване на а, Европейска агенция за опазването на външните граници. Но това предложение за някои държави членки все още е противоречиво и наистина е много трудно те да бъдат убедени. Знаем, че може би отчасти предложението за някой е противоречиво, но това не е една напълно нова мярка. Fact, need, think, today, a... Това, от което имаме нужда днес, според мен, е да разрешим някои проблеми възможно най-бързо. Ето защо аз смятам срещата на върха през февруари да бъде посветена на въпроса свързан с Обединеното кралство и това да е, последния, да е последната среща на върха, която ще се занимае с този въпрос. По време на среща на върха през февруари ще се извърши оценка и на изпълнението, свързано с миграционната криза. И ще се обсъди плана за действие с Турция. Срещата на върха през март ще се занимае с миграцията, не само с нея, но и с нея. Естебан ме попита нещо свързано с Полша. Както казах преди няколко дни тук в Европейския парламент, по време на срещата с политическите групи, Европейския съюз има правото и задължението да участва в открит диалог с органите и ем, правителствата на всяка една държава членка, в случаите в които демокрацията е изложена на риск. Но а, е, не очаквайте от мен да а, е, преливам от а, е, ентусиазъм, когато говорим за случващото се в а, Полша. Много е. Трябва да разберете, че въпросът е болезнен за мен. Знам, че комисията е действала добронамерено. Някои методи и мерки бяха обсъдени. Решенията на комисията може да са били за някои по-строги, за други по-меки. Но така или иначе, знаете, че решенията са взети. Аз съм убеден, е, че това решение е оптималното решение и аз го подкрепям без, подкрепям без е, никакво съмнение. Не искам да търся а, е, някакви разногласия между държавите членки или нещо подобно. Аз съм убеден, че ще продължим сътрудничеството си и, и в бъдеще, що се отнася до случващото се в Польша. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега прекъсвам заседанието за няколко минути.